Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Уважаеми колеги, ако обичате да заемете местата си. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Уважаеми колеги, приветствам ви с добре дошли на заседанието на нашата комисия по бюджетен контрол. Тази седмица е много важна, защото ще гласуваме. Дневният ред е пред вас. Искам да ви кажа, че а, езиците, на които, от които ще се превежда, са също са публикувани. Документите са и на хартиен носител в залата, има ги и на електронен носител. Заседанието се излъчва в интернет. По точка трета искам да кажа, е, че сме ви изпратили протоколите от 26 и 27 януари, от 23 и 24 февруари. Ако няма възражение до края на заседанието, те ще бъдат приети. Въпросите протоколи са ви изпратени по имейл. Имаме едно съобщение. Искам да ви кажа, че нашият колега с Савракакис Нашият колега е починал. Той бе член на нашата комисия и член на СИД. Той беше много високо ценен колега. Всички го харесваха, защото той беше истински европеец, и експерт в своята област. Ние сме изпратили нашите съболезнования към а, неговата съпруга. Госпожа Еласен. Благодаря ви на първо място. Искам да ви благодаря от името на групата, защото наистина колегата Ставракакис беше един от най-активните ни членове. Освен това работи активно в тази комисия, която не е от най- лесните. Така че много ви благодаря за милите думи. Ние също изразяваме своите съболезнования на семейството. А сега по дневния ред виждам, че госпожа Георгиева утре ще, работ... ще говори пред нас след гласуването. Бих искала да попитам, не е ли по-добре да разговаряме с госпожа Георгиева преди гласуването, тъй като има доста неща, които трябва да се разяснят от комисията по различните изменения. Мисля, че би било по-разумно за всички първо да изслушаме госпожа Георгиева, и след това да гласуваме. Така ще можем да гласуваме разумно, защото след като сме гласували, тя вече не може да ни помогне по тези точки. Както казах, има важни разяснения, свързани с измененията и би било много по-полезно да разговаряме с нея първо. Господин Лидерацки е на същото мнение, той е докладчик по освобождаването от, от отговорност на комисията. Благодаря ви. Комисарят ще дойде, когато има време. Не е толкова лесно 24 часа преди самото заседание да бъде променен дневния ред, особено когато говорим за такова сериозно гласуване. Ще видим, ако се стигне до там, че да има и още изменения за пленарна зала, но още не може да се предугади в каква посока ще се насочат нещата. Има ли други мнения, други коментари? Не. Тогава преминаваме към дневния ред. Четвърта точка до 36. Това, са, това е гласуването за агенциите. Господин Чернецки е докладчик. Иска ли думата? your time our time and uh, I suggest voting now. Thank you. Предлагам сега да гласуваме. Нека да започнем. Първо, ам, нека да проверим дали нормално гласуват, дали нормално функционират устройства за гласуване. Моля ви, гласувайте, за да видим. Някои нямат карти за гласуване. Добре, край на гласуването. 23 членове сме. Има възможност да бъдат добавени още. Започваме агенциите. Параграф 1. Изменение 3. Докладчикът е за. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Четвърто. Положителна препоръка. Кой е за? Против? Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Четвърто, пето и шесто са идентични. Четвърто. Край на гласуването. Das ist angenommen. Приема се. Ja. D'accord. Mm, ja. Es ist trotzdem Attac, ja, merci, mais c'est quand même. Genau. Ja, genau. Also es ist angenommen. Приема се. Пето. Положителна препоръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шесто изменение е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седмо. Положителна препоръка. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Осмо изменение, разделно гласуване, първата част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Девет, компромис едно. Кой е за този компромис? Против, въздържали се, приема се. Девето и десето отпадат. Единайсто. Положителна препоръка, кой е за? Извинете. 12 изменение, казва председателя. Положителна препоръка, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 13-то изменение, отново а, по препоръка за, за против, въздържали се, приема се. 14-то изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. 15-то за, против, въздържали се, да проверим. 15-то изменение, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 16. Препоръчва се да се отхвърли. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронно гласуване. 16-то изменение. Моля гласувайте. Е спешло съм. Край на гласуването. Приема се. 17-то. Отпада. 18-то. Две части. Първата част, кой е за? Против. Въздържали се, приема се. Втората част за. Против. Въздържали се, приема се. 19 изменение за. Против. Въздържали се, приема се. 20 за. Против. Въздържали се, приема се. 21 за. Против. Въздържали се. Мисля, че е прието, но нека да проверим. Електронно гласуване по 21 изменение. 21 изменение. Край на гласуването. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. 22. Моля електронно гласуване.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 Електронно гласуване по изменение 38. Моля, гласувайте. Чек е Край на гласуването. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. Четиридесет и първо. 41 изменение. Ja, das genau. Genau. Wir machen weiter mit Amendment 40. Поправя се председателя. 40 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Така се приема 41. Сега 42 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против въздържали се, приема се. Първо изменение. За, против, електронно гласуване. Първо изменение, свързано е с съображение А. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение за против въздържали се, приема се. М по 1 за, против, въздържали се, приема се. М по 2 за, против, въздържали се, приема се. М по 3 е обхванато. М по 4 Четвърто отпада, защото 12 беше прието. М по 5 за, против, въздържали се, приема се. Либа едно разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 2 е обхванато, либе 3 Разделно гласуване. Първата част също е покрита. Става въпрос за втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Електронна проверка Полибе 3, втората част. Die му ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се не беше много ясно. Либе 4 за против, въздържали се, приема се. Либе 5 за против, въздържали се, приема се. Либе 6 за против. Нека да проверим Либе 6. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. Либе 8 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по резолюциите. Моля гласувайте електронно гласуване. Край на гласуването. Двадесет гласа за, против няма. Поздравления за докладчика. Господин Кълм, вие го, зали гласувахте? Да. Добре, значи 25 гласа за, няма против. И така, то преминаваме към а, отделните агенции по-отделно. Започваме с агенцията, която обхваща европейските регулатори. Изменения първо и второ са идентични. Електронно ще гласуваме, защото става въпрос за освобождаването отговорност и изпълнение на бюджета. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет гласа за, 4 против. Значи 20 за, 5 против. И госпожа Маковай също я. Е. Малко по малко се събрахме, вече 26 колеги гласуват. Втора точка. Реше, е, гласуване за самото решение. Моля, гласувайте. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 23 гласа за, 2 против. Четвърто изменение. Гласуваме за решението за затварянето на сметките. Четвърто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 гласа за, 4 гласа против. Резолюцията. Седмо изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за,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 Also ein uh, rejected. Um... Изменение 1 и 2 по параграф 1. Гласуваме решението като цяло, електронно. Край на гласуването. Двадесет един на пет гласа приключване на сметките и решението като цяло по електронен път. Гласуваме. Тябщемо изгешлосен. Край на гласуването. 20 на 5 гласа. Резолюцията, кои са за, кои са против, кои се въздържат, приема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 преминаваме към Центъра за превод полза на органите на Европейския съюз. Освобождаване от отговорност. Изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Решението като цяло по електронен път. Начало на гласуването. 21 гласа за, 5 против. Приключване на сметките решението като цяло по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. Двайсет на 4 гласа. Резолюцията. Тук има едно изменение 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Резолюцията като цяло. Моля по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 на 3 гласа. Благодаря ви. Следва СДФОП. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на решението, моля. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 на 5 гласа. Приключване на сметките. Отново електронно. Благодаря. Край на гласуването. 21 на 5 гласа. Проект на резолюция. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. Не 6, 7. Изменения 5 и 7 са свързани. Изменение 6 сега за, против, въздържали се, приема се. Емпл 3 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 4 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 5 за, т.е. той е обхванато от друго изменение. Емпл 6 за, против, въздържали се, приема се. Емпл 7 за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло. Моля да я гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 22 на 3 гласа. Следва СЕПОЛ, изменение 1, за, против, въздържали се, приема се. Решението като цяло е електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 20 на 5 гласа електронно гласуване на решението за приключване на сметките. Начало на гласуването, край на гласуването. 21 на 5 гласа. Благодаря. Е, проекта на резолюция. Изменение 6 за, против, въздържали се. Искам отново да повторим. Изменение 6. Нека бъде електронно гласуването. Край на гласуването. Приема се.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 Проверяваме електронно гласуването по изменение 13. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Либе 1 е обхванато от друго изменение, либе 2, 3, 4 и 5 са все обхванати от други изменения, така гласуваме резолюцията като цяло. Електронно, ако обичате, начало на гласуването, край на гласуването. 24 на 3 гласа. Приема се. ЕАЗа. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Резолюцията като цяло, резолюцията за освобождаването, т.е. решението за освобождаването от, от, от отговорност, край на гласуването, 22 гласа за, 5 против. Сега по електронен път гласуваме решението за приключване на сметките. Начало на гласуването. Край на гласуването. 20 на 5 гласа. Проект на резолюция. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис номер 1 заедно с изменение 7 и 9 за, против, въздържали се, Компромисът се приема. Изменение 8. Отпада. Изменение 10. Тук има предложено устно изменение. Разполагате с текста. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Тран 1, както и Тран 2 са обхванати от други изменения. Тран 3 за, против, въздържали се. Може ли електронно, ако обичате? Изменение 3 на Транспортната комисия. Тран 3. Край на гласуването. Приема се. Тран 4. Трябва да отпадне, ако бъде прието изменение 5. Да, прави сте. Е, тран 4 отпада, Тран 5. За, против, въздържали се, приема се. Тран 6 се обхваща, Тран 7 за, против, въздържали се, приема се. Тран 8. Първата част е обхваната от, от друг текст, втората част за, против, въздържали се, приема се. Тран 9 се обхваща от друг текст. Следователно, сега гласуваме електронно проекта на резолюция като цяло. Начало на гласуването, край на гласуването. 23 гласа за срещу 3 против. ЕАЗА, Европейска служба за подпомагане в областта на обежището. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Освобождаване от отговорност по електронен път, начало на гласуването, Край на гласуването. 21 на 5 гласа. Приключване на сметките. Електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 21 гласа за, 5 против. Приема се. Резолюцията. Изменение 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Либе 1, 2, 3, 4 и 5 се обхващат от други текстове, така че гласуваме резолюцията като цяло. Начало на гласуването, край на гласуването. 20. И 5 срещу 1 гласа. Благодаря. Европейски банков орган. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Приема се решението за освобождаване от отговорност като цяло, моля по електронен път да се гласува начало на гласуването и край на гласуването. 21 спрямо 3 гласа. Приема се. Приключване на сметките електронно. Моля да гласувате. Край на гласуването. 21 за, 5 против. Резолюцията. Изменение 6. За, против, трябва да проверим по електронен път. Моля да гласуваме електронно изменение 6. Мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. 11 гласа за, 15 против. Отхвърля се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение на економическата комисия 1 за. Против. Въздържали се. Може ли да го проверим електронно, ако обичате? Екон 1. Край на гласуването. 14 срещу 11 гласа. Отхвърля се? Не. Председателката се извинява. Разбира се, че се приема. Екон 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Икон 4 е обхванато от друг текст. Има ли възражение? Икон 5 до 7 да гласуваме заедно. Анблок. Изменение на економическата комисия 5 до 7. 5 до 7. За, против, въздържали се, приемат се. Екон 8 за, против, въздържали се, приемат се. Екон 9 за, против, въздържали се, приема се. Моля да гласуваме резолюцията като цяло с карта. Начало на гласуването, край на гласуването. 24 срещу 2 гласа приема. Сега преминаваме към Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Изменение 1. За, против, въздържали се, приема се. Освобождаването от отговорност като цяло. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 на 2 гласа. Моля да гласуваме приключването на сметките. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 срещу 3 гласа. Резолюцията. Изменение 5. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 7. За, против, въздържали се, приема се. NV1. За, против, въздържали се, приема се. NV2 се обхваща от друг текст. NV3 за, против, въздържали се, приема се. Из NV4 и 5 са предмет на други текстове. NV6 за, против, въздържали се, приема се. NV7 и NV8 са обхванати от други текстове. Сега трябва да гласуваме проекта на резолюция като цяло, електронно, начало на гласуването, край на гласуването. 21 срещу 3 гласа. Ah, Сега преминаваме към Европейската агенция по химикалите. Изменение 1 по освобождаването от отговорност за, против, въздържали се, приема се. Сега проекта на решение за освобождаване като цяло, начало на електронното гласуване, край на електронното гласуване. 22 за, 5 против. Приключване на сметките електронно за, т.е. начало на гласуването, край на гласуването, 22 22 на 4 гласа. Приема се. Резолюция. Изменение 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. Се оттегля. Изменение Осем. За. Против. Въздържали се. Приема се. Всъщност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 Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за, против, въздържали се, приема се. МВ1 се обхваща от друго изменение. МВ2 за, против, въздържали се, приема се. Може ли МВ3 до 10 да ги гласуваме анблок? Изменение на екологичната комисия 3 до 10. За, против, въздържали се, приемат се. МВ-11 е предмет на друг текст. МВ-12 за, против, въздържали се, приема се. МВ-13 и МВ-14 са обхванати от друг текст, така че гласуваме по проекта на резолюцията като цяло, начало, край на гласуването. 22 срещу 3 гласа приема се. Европейска агенция за околната среда. Изменение 1 по освобождаването от отговорност за, против, въздържали се, приема се. Освобождаването от отговорност като цяло по електронен път, начало на гласуването, край на гласуването. 21 на 5 гласа. Приключване на сметките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 НВ 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. NV3 за. Против. Въздържали се. Приема. Приема се. НВ 4 за. Тоест, за втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Първата част е обхваната от друг текст. мв 5 до 9 са все предмет на други текстове. Гласуваме резолюцията като цяло начало на гласуването. Край на гласуването. 22 на 3 гласа. Приема се. Европейска агенция за контрол на рибарството. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Решение за освобождаване от отговорност като цяло за, т.е. електронно гласуване, край на гласуването, 20 на 5 гласа.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 Не, не, в такъв случай се приема. Изменение 2 на Комисията по рибарство, пеш 2. А какво стана по изменение 1? Гласовете са 13 на 13. Не, корекция на гласуването не се приема. Това се приема. Пеш 1 се приема. Пеш 2 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 3 за, против, въздържали се, приема се. Пеш 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Пеш 5, 6, 7, 8 са обхванати от други текстове. Гласуваме пеш 9 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 5, 6 и 11 са предмет на други текстове. Окончателно гласуване по резолюцията като цяло. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 срещу 3 гласа приема. Благодаря ви. Преминаваме към Европейския орган за безопасност на храните. Освобождаване от отговорност. Изменение на едно. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване. Край на гласуването. 21 на 6. Следващото изменение е електронно гласуване, край на гласуването 20 на 6 гласа 21 станаха на 6.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 7 против, 21 за, против, въздържали се, приема се. Нека проверим електронно 21 изменение. Моля, гласувайте. Пендът. Край на гласуването. 18 за, 8 против. Обичам да проверявам казва председателката, макар че ви виждам 22 за. Всъщност то автоматично се приема 23 за, против, въздържали се, приема се 24 за, против, въздържали се, приема се. Това покрива 22 изменение, NV2 за, против, въздържали се, приема се. NV3 за, против, въздържали се, приема се. NV4 за, против, въздържали се, приема се. NV5 до 9 са покрити и така стигаме до окончателното електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 на 3. Европейски институт за равенство между половете. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Цялото решение е електронно. Моля гласувайте край на гласуването. 21 за, 4 против, 5 има против, закриване на сметки. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. 21 за, 4 против. Резолюцията. Изменение 5 за, против. Въздържали се. Приема се 6 за, против. Въздържали се. Приема се. ФЕМ 1 за, против. ФЕМ 1 Нека проверим електронно, моля гласувайте. Очевидно, когато жените се намесят, гласуването се променя. Приема се ФМ2. За. Против. Въздържали се. Приема се. ФМ3 до 7 са покрити. ФМ8 трябва да гласуваме втората част за, против, въздържали се, приема се. Фем 9 е покрито, резолюцията е като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 за, 3 против. Преминаваме към Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване. Решението изменение първо за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуване на решението като цяло, електронно, край на гласуването, 22 за, 5 против. Уравняване на сметки, край на гласуването, 21 за, 5 против. Резолюцията. Изменения 5 за, против, въздържали се, приема се. Икон 1 за, против, въздържали се, приема се Екон 2 за, против, въздържали се, приема се Екон 3 за, против, въздържали се, приема се Екон 4 покрито, Екон 5 за, против, въздържали се, приема се Екон 6 за, против, приема се 7 за, против, въздържали се, приема се Екон 8 за, против, против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте край на гласуването. 24 ма за, 3 ма против. Дори не сме преполовили гласуването. Преминаваме към Европейски институт за иновации. Изменение едно за, Това е решението да отложим освобождаването. Кой е за? Мнозинството. Нека електронно гласуваме решението за освобождаване. Сега гласуваме решението. Край на гласуването. 22 за, 5 против. С това гласуване отлагаме решението. Уравняването на сметки електронно, ако обичате. Край на гласуването. 23 за, 3 против.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 Приема се. Изменение 8 се приема. Сега гласуваме цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и осем за, никой не е против. Много ви благодаря. Европейска агенция по лекарствата. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Електронно за освобождаването, моля гласувайте. Край на гласуването. 23 на 5. Уравняване на сметки. Електронно, ако обичате,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 Край на гласуването. 24 на 3. Следващата агенция Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Решението е електронно гласуване, край на гласуването, 22 на 5. ма След това уравняването на сметки, електронно, ако обичате. Деветнайсет на пет. Резолюцията. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7. Приема се. 8. Осмо изменение. Тук имаме устно изменение на докладчика. Няма възражения за, против, въздържали се, приема се. Или бе до 5 са покрити, така преминаваме към електронно гласуване на цялата резолюция. Край на гласуването. 25 на 3 гласа против. Преминаваме към Европейската агенция за морска безопасност. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се решението по освобождаването, край на гласуването. 22 за и 5 против. Уравняване на сметки, електронно гласуване, край на гласуването. 19 на 5. Резолюцията изменение 5. За против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. Тран 1 и 2 са покрити, Тран 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тран 4 от, отпада 5 до 7 са покрити. Цялата резолюция електронно гласуваме сега. Край на гласуването. 25 за 3 против. Следващата агенция е НИСА. Изменение на за, против, въздържали се, приема се. Решението за освобождаване. Електронно гласуваме. Край на гласуването. 21 на 5 гласа.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 Европейска железопътна агенция 1. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 2. Гласувайте електронно по освобождаването от отговорност. Двадесет гласа за, 4 против. Уравняване на сметки. Електронно гласуваме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и трима за. На пет гласа против. Сега резолюцията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 Тран 1 и Тран 2 са покрити, Тран 4 за, против, въздържали се, приема се Тран 5 покрито, Тран 6 Нека да го гласуваме за, против, въздържали се, приема се. 7, 8, 9, 10 и 11 са покрити. Гласуваме цялата резолюция. Край на гласуването. 23 на 3. Следващата агенция е Европейски орган за ценни книжа и пазари изменение 1 за против въздържали се приема се решението за освобождаване е електронно гласуване край на гласуването 21 на 5 Поне имаме стабилни мнозинства. Уравняване на сметки електронно гласуване Край на гласуването. 23 на 5. Резолюция. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Екон 4 покрито, 5 също, 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Екон 8 за, против, въздържали се, приема се. Екон 9 за, против, въздържали се, приема се. Екон 10 пада. Гласуваме резолюцията електронно. Край на гласуването. 25 гласа за, 3 против. Следващото фундацията за ам, обученията. Първо изменение за против. Приема се решението за служанта отговорност Електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 21 гласа за, 3 против. Е, приключване на сметките, моля гласувайте. два гласа за, 4 против, 5 против. Резолюцията, изменение 5 за, против, въздържали се, приема се, 6 за против, въздържали се, приема се. МПЛ 1 е обхванато, МПЛ 2 е за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 3 за, против, въздържали се, приема се. Втората част МПЛ 4 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега по цялата резолюция електронно гласуване. Край на гласуването. Ага. ja, das heißt, genau, for the life, for е, по последното гласуване ще се наложат корекции. Да, ще си отбележим начинът по който сте гласували ще добавим още гласове против. Then, yeah. 25. Yeah. 25 in favor. Значи 25 гласа за, 3 е, против. Еолиза е следваща точка. Широкообхватни е, системи свързани с информационни технологии. Първо изменение приема се решението за освобождаването отговорност, електронно гласуване. Моля, гласувайте. 20 гласа за, 5 против. Приключване на сметка. Електронно гласуване. Don't miss the moment when it's open. Не изпускайте момента, в който можете да гласувате. Съжалявам, ако съм много бърза, но трябва да се опитаме да сме по-експедитивни. Ако съм прекалено бърза, дайте сигнал. И така, 22 гласа за, 5 гласа против за приключване на сметките. Сега по резолюцията. Пето изменение с устно изменение. По за, против, въздържали се, приема се. Първо, първи компромис на докладчика. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 6 до 8 отпадат. Девето изменение за. Против, въздържали се, приема се. Десето за. Против, въздържали се, приема се. Либе от 1 до 5 са обхванати. Електронно гласуване, окончателно, край на гласуването. 25 има за, 2 против. Следващо, следващо място, Агенцията за безопасност и здраве. Първо изменение за, против, приема се. Решението за освобождаването отговорност, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 4 против, 5 има против. Ам... Приключване на сметките, електронно гласуване. Моля, гласувайте край на гласуването. 22 ма за, 5 има против. По резолюцията пето изменение за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, нека да проверим. По пето изменение електронно гласуване. Край на гласуването. 18 на 9. Да, приема се. Шесто изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 1 е обхванато. МПЛ 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. МПЛ 3 е обхванато. МПО 4, първата част е обхваната, по втората част за, против, въздържали се, приема се. МПО 5 за, против, въздържали се, приема се. Сега по целият доклад, електронно гласуване, край на гласуването. 25 на 2. Благодаря ви. Сега, Евратум. Изменение първо за. Против. Въздържали се. Приема се. Ем, решение по освобождаването от отговорност. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 на 4. На 5. Ем, приключване на сметките. Електронно гласуване. Край на гласуването. 22 на 5. Сега по резолюцията. Пето изменение за против въздържали се. Приема се окончателно гласуване по резолюцията. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 гласа за, 2 против. Приема се Еврофаунд. Първо изменение за против, въздържали се, приема се. Освобождаването отговорност, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 гласа за, 5 против, приема се. Приключване на сметките, електронно гласуване. Край на гласуването. 22 на 5. По резолюцията, пето изменение за против въздържали се приема се. МПЛ 1 е обхванато, МПЛ 2 за против. Електронно гласуване по МПЛ 2. Мисля, че е прието, но все пак край на гласуването. Приема се. мпл 3 за, против, въздържали се. Приема се. МПО 5 и 6 са обхванати. Окончателно гласуване по резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 гласа за, 2 против. Евроюз. Първо изменение за. Против, въздържали се. Приема се по решението за служебната отговорност. Електронно гласуване. Край на гласуването. 24 са за, 5 има против. За приключване на сметките също трябва да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за, 5 против. По резолюцията 7 изменение за, против. Приема се. Но нека да проверим. Седмо изменение. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приемат се. Осмо за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето за. Против. Въздържали се. Приема се. Десето за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто за. Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсто за против въздържали се приема се, 13 за, против въздържали се приема се, 14 и 15 е, съвместно ще бъдат гласувани за против въздържали се приема се, 16 за, против въздържали се приема се, Либе 1 е обхванато, Либе 2 за против, въздържали се, приема се. Либе 3 за, против, въздържали се, приема се. Либе 4 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване по резиста за Евроюст. Край на гласуването. 23 гласа за, 2 против Европол. Първо изменение за против въздържали се, приема се. Решението с уважаването отговорност, е електронно гласуване, край на гласуването, 24 на 5, приключване на сметките, също електронно гласуване, край на гласуването, 23 на 5. По резолюцията пето изменение. За против въздържали се приема се. Либе 1 до Либе 6 обхванат обхванати, окончателно гласуване по цялата резолюция, електронно гласуване, край на гласуването. 26 на 3. Агенцията за основните права. Първо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Решението за освобождаването отговорност, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването 24 на 5. Приключване на сметките, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването 21 на 5. Седмо изменение от резолюцията за против въздържали се приема се. Осмо е отеглено. Девето за против, въздържали се, приема се. Десето е изтеглено, е оттеглено. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Останалите либа 1 до 4 са обхванати. А, окончателно гласуване по резолюцията. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 на 3. Благодаря. Преминаваме към Frontex. Първо изменение за, против, въздържали се, Приема се решението за служаната отговорност, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 9. Благодаря ви. Приключване на сметките, електронно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. 18 гласа за, 9 против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 против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Либе 1 до 3 са обхванати, либе 4 за, против, възражали се, приема се. Либе 5 до 7 също са обхванати по цялата резолюция. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 на 3. Последната агенция ГНСС. Първо изменение за против въздържали се. Приема се. Решението за служебната отговорност. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 на 5. Okay, good. alles klar. Die Closure auf the account приключване на сметките за електронно гласуване. Край на гласуването. is one too much. От НП е един в повече. E От НП някой трябва да се извади картата. Сега всичко е наред. Край на гласуването. 24 на 5. Изменение 6 от резолюцията. За, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо ли искате да проверим? Добре, осмо изменение електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто за, против, въздържали се, приема се, окончателно гласуване, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 на 3. Благодаря ви. И така, приключихме с пакета за агенциите. Сега преминаваме към съвместните предприятия. 37 точка до 43 точка. So. Genau. So. Genau. Können wir, can we, can we go ahead? Нека да продължим. Okay. Can, we go on? Uh, okay. Yeah, Ines, bitte. Ines има думата. Gracias, Presidenta. Благодаря, госпожо председател. Много промени се направиха в този списък за гласуване и наистина молим колегите за извинение, но има и две устни изменения. 14-то изменение на ЕНЯК, provided that full protection is given и също така Innovative Medicine, изменение 8, Necessary Intellectual Property Rights, taking into account necessary intellectual property rights. Мисля, че това са двете изменения. По останалото можем да гласуваме за. Но разбира се, като стигнем до там, искам отново да взема отношение. Благодаря. Тъй като не са много съществени и бяха внесени в последния момент, процедурно можем да ги допуснем и въпреки това ще направя едно възражение след, срещу тези изменения. Не мисля, че е правилно да постъпваме по този начин. Ще го направя било сега, било после. Вижте, аз, за съжаление, също имам своите съмнения за това дали подобни изменения са допустими на този етап. Те са внесени наистина в последния момент. Мисля, че не трябва да даваме възможност е, за оправдания за внасяне на изменения в последния момент. Критично съм настроена, защото изискваме разкриване на много важни данни и не искаме да даваме поводи на хората да се отклоняват от това разкриване. Ни, когато говорим за права на интелектуална собственост, винаги сме готови да вземем предвид а, съображенията на хората за защита на данните. Вижте, аз смятам, че те са много съществени Първото изменение е свързано с зачитането на основни принципи при боравенето с данни. За това ми се струва, че най-малкото трябва да включим текст, защото има конфликт на интереси и ние трябва да защитим личните данни. Самата аз съм твърдо за за обикалянето на това изискване, но не може да се изисква биографията на лицето. Това са наистина съществени въпроси. Същевременно до последния момент се правеха промени в списъка за гласуване. Това направи секретарията. Добре, този път ще се примеря, но мисля, че това са важни въпроси. Правата на интелектуална собственост, ето за това индустрията непрекъснато настоява. Казва се, че има конфликт на интереси, защото някой се здобива с вашите данни, след това ги използва. Ние искаме всъщност да защитим правото, което се гарантира от Европейския съюз. Пак казах, правото на интелектуална собственост е много важно, но ако не се приемат тези изменения, искам в протокола да се запише, че аз протестирам, след като толкова промени се правиха до последния момент. Това е дискриминация, запишете го в протокола, дори нищо да не означава това. Не знам а, точно, но винаги а, е имало допълнително внасяне на изменения, но европейското законодателство винаги се спазва и в тези изменения също трябва да има основания, свързани с а, спазването на а, интелект, правата на интелектуалната собственост, опазването на личните данни и така нататък. Има определени процедури, които са предвидени, когато са засегнати съответните параграфи. Значи, ам, съжалявам относно вашето изменение, но а, не го разбирам, защото когато става въпрос за личните данни, а, те трябва да бъдат ам, ам, опазвани, освен това да се спазват правата и за интелектуалната собственост, но не трябва а, обаче да си а, затваряме всички врати и да се да не се оставят никакви други възможности. Ам, има много ам, коментари от страна на изследователската общност, че е, има неравнопоставеност. В парламента има е, правилник, който трябва да се е, спазва. Аз се придържам към правилата, не искам да се стига до там, че някой да е ощетен. Мога само да кажа, че е, начините за гласуване трябва да бъдат е, взимани на сериозно. Това е един установен механизъм. Защо е, такива всеобхватни изменения се внасят в последната минута? Вижте, секретарията винаги се държи по един и същ начин. Ние бяхме задали въпрос цял месец март. Чакаме отговора също времено секретарята работи по списъка, но до днес на обяд се правеха промени в списъка до 3 часа след обед. Мисля, че това, което аз казвам е важно. Правото на интелектуална собственост е важно, за да може Европа да бъде конкурентоспособна. Но имам чувството, че като чили някой има интерес от това да се поставя пред в колелата. А това, на което настоявам, е важно за предприятията. Разбира се, за големите предприятия всичко е едно и също, но за малките защитаването на интелектуалната собственост е много важно. Освен това, ми се струва, че да се изискват толкова много данни е наистина прекалено. Би трябвало да се опазват данните. Това е наше задължение. Но ми се струва, че това, което се изисква е доста странно. Затова аз казвам, че внесените изменения са свързани с съществени въпроси. И не виждам защо да не се гласуват, след като всичко се променяше до последния момент. И непрекъснато тези промени се приемаха. И хайде да не говорим само за процедура, защото очевидно тук има проблем. Но така или иначе какво ще стане? Групата ще гласува не и след това ще поставим въпроса на пленарно заседание. Като координатор, аз знам, че списъкът беше представен. Знам, че се приемаха промени от всички групи, но добре, щом вие не приемате това, което казвам, ние ще гласуваме против. Den протест hatte Berichterstatter mitbekommen. Докладчикът разбра, че вие сте протестирате. Господин Маринеско има думата. Е, Мулцумеск. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен, че защитата на личните данни е от огромно значение и трябва да бъде поставено в контекст. дори когато става дума за защита на личните данни в контекста на интелектуалната собственост. Ако има конфликт на интереси, винаги трябва да сме сигурни, че е на лице е, признание на този факт. Не трябва да укриваме конфликтите на интереси. Интелектуалната собственост е свързана с принос натура на участниците. И за това мисля, че е много важно да се установи точно какво е станало. Интелектуала. Să звада, ако съм пусе лаборатуаре. Не става дума за проблематика на правото свързано с интелектуална собственост. Трябва да се знае какво са направили съответните дружества. И така, а, устните изменения не са допуснати, чухме и различни мнения. Продължаваме с Артемис. Änderungsantrag 1 bittet um ein... Изменение едно по решението за освобождаване. С изменение едно се иска отлагане на освобождаването. Кой е за? Кой е против? Трябва да проверим по електронен път. Изменение едно, проверяваме по електронен път. Край на гласуването. Приема се. Тоест, е, гласуваме решението за, освобождаване, за отлагане освобождаването от отговорност като цяло. Начало на гласуването гласуваме електронно. Край на гласуването. Шестнайсет срещу 12 гласа. Одобрено е. Следователно освобождаването от отговорност се отлага. 16 на 12 Уравняване на сметките. Начало на гласуването. Електронно. Трябва да отложим и решението за уравняване на сметките. Край на гласуването, казва председателката. Приключването на сметките също се отлага. Резолюция. Изменение 8 за. Може ли по изменение 8 да гласуваме с карти? Край на гласуването. Приема се. Изменение 9. За. Против. И тук трябва да проведем електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Не, нека проверим и това. Чрез гласуване с карта. Изменение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 против, въздържали се, приема се. Така можем да гласуваме окончателно по електронен път. Начало на гласуването, край на гласуването. 25 за, при трима въздържали се. Така стигаме до чисто небе. Изменение 1. За. Против. Раздържали се. Отхвърля се. Решение за освобождаване от отговорност. Начало на гласуването. Край на гласуването. das, genau, ja, genau, genau. Es war, genau, die, die. Да, каза председателката. Отлагането на освобождаването беше отхвърлено. Значи, сега а, ние гласуваме автоматично. Отново. Тези, които са за освобождаването, гласуват с за, а тези, които са против освобождаването, гласуват с против. Стана ли ясно? Пита председателката. Още веднъж. Още веднъж, да. Once again, huh? you know. Okay. The... Yeah. But I don't know this vote. What is going on? This vote. Never watched. Коментари в залата без микрофон. Залушена Мендик. Да. Да. Да. Плас. Плас. Окей. Also. Клайни kleine Abstimmungsprobleme bei der EVP. Добре. Е НП се опитва да се координира. Чисто небе. Да, Гласуването още е открито. Ето сега вече прекратяваме гласуването. 21 гласа за. 22 гласа за. 7 против. Това означава, че сме извършили освобождаване от отговорност. Приключване на сметките. Електронно. This is which vote? Това какво е сега? Какво гласуваме? Последният вод ли е това или първият? Изменението. Защото най-напред имаме изменение 4, 5 и 6. So, the second vote, yeah? Значи това е второто гласуване, така ли? Да, сега гласуваме за решението, с което се извършва е, уравняване на сметките. Господин Маринеско, всичко стана неясно. Значи, решение за приключване на сметките. Беше решено да бъде извършено освобождаване от отговорност. Затова сега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 Предполагам, че тук резултатът ще е същият. Отново ще проверим обаче. Гласуваме електронно изменение 11. Край на проверката. Отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13 за. Против. Отхвърля се. Изменение 14 за против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се, но можем да проверим. Изменение 17. Мисля, че беше прието всъщност. Проверяваме.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 27 гласа за, 1 против. Ениак. Изменение 1. За. Мисля, че трябва да направим електронно гласуване. Така ми се струва. Изменение 1. Край на гласуването. Приема се. Е, електронно гласуване, решението за освобождаване от отговорност. Край на гласуването. Приема се. Като е, освобождаването от отговорност се отлага. Такова е съдържанието на решението. Приключване на сметките. Край на гласуването. 27. Гласа за, т.е. единодушно е гласувано за. Обаче ние отлагаме всъщност и решението за приключване на сметките. Но. No. No, no.

Тоест, повтарям, ако гласувате с за, то вие сте за отлагането. А ако гласувате против, вие сте против отлагането. Гласуваме е, отново. Ами първото решение е за освобождаване, така ли беше? Гласувахме за отлагане на освобождаването. Същото се получава като това, което казва госпожа Сендер. That's what you did. Да, да, точно това сте направили. Гласували сте за отлагане на освобождаването. Ще повторим гласуването, т.е. процедурата за приключването на сметките. Ако сте гласували с за, гласували сте за отлагането. Повтаряме гласуването, начало на гласуването. Край на гласуването. Да, странно ми се видя предишния резултат да изглежда по този начин. 17, т.е. 18 гласа за 10 против. Приема се. Изменение 8 за, против. Изменение 8. Трябва да проверим. Die Abstimmung ist beendet. Ja, Край на гласуването.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 Извинявайте, за кое искате да се провери? 14. Изменение 14 проверяваме чрез електронно гласуване. Без устно изменение. Начало, край на гласуването. 21 за, 6 против. Сега изменение 15 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване на резолюцията като цяло, начало на гласуването. Край на гласуването. 27 за. Няма гласове против. Приема се единодушно. Благодаря ви. Горивни клетки и водород. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това означава, ако гласувате за сега вие сте за освобождаване. Ако гласувате против, вие сте против освобождаването. Сега гласуваме за освобождаването. Плюсът означава освобождаване, минусът означава откъсност от освобождаване. Край на гласуването. Wir entscheiden jetzt über den Schluss der, über den Schluss der Konten, Closure of the Accounts, elektronisch. Сега за уравняването на сметките електронно, начало на гласуването.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 въздържали се, приема се. Окончателно гласуване на резолюцията. Край на гласуването. 26 на 1. Приема се. Преминаваме към ИТЕР. Изменение 1 което означава да се отложи освобождаването за, против, Нека електронно да гласуваме. Кой е за изменение едно, Извинява се председателката. Моля електронно С други думи, ние гласуваме за, ако искаме да отложим освобождаването електронно гласуване. Край на гласуването. Същия принцип при уравняването на сметките. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Добре, и двете се отлагат. С това преминаваме към резолюцията. Изменение 7 за, против. Нека отново електронно проверим изменение 7. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1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 Край на гласуването. Приема се. Извинете, но не винаги може да се прецени. Приема се и 23-то, сега 24-то го приехме, цялата резолюция. Край на гласуването. Край на гласуването. Преминаваме към сесър. Изменение едно за, против, въздържали се. Става дума за отлагане на освобождаването от отговорност. Който е за, гласува с плюс. Всъщност, поправя се председателката, плюса означава, че освобождаваме. Освобождаваме от отговорност. А минуса, че не. Край на гласуването. 23 за, 4 против, 23 за. Освобождаване от отговорност, уравняване на сметки, електронно гласуване.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 Край на гласуването. 25 на 1. Много добре. С това приключваме първата част от гласуването и преминаваме към други институции. So.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 Нека да започнем. Първо с съвета и Европейския съвет. Also, Amendment 1, ein Recital. Изменение едно. Съображение за, против, въздържали се, приема се. Параграф 1 да се отложи за, против, въздържали се. Очевидно, мнозинството се оформя. Ние решаваме дали да отложим освобождаването от отговорност. Край на гласуването. 27 на 0. Резолюция изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, всъщност отпада 10 за, против, въздържали се, приема се 11 за, приема се 12 за. За 11 искате да проверим, добре да проверим. Електронно гласуване. Край на гласуването. 12 за. Против. Приема се 13 за. Против. Въздържали се. Приема се 14 за. Това е сусното изменение. Против. Въздържали се. Приема се 15 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Резолюцията е електронно. Край на гласуването. Двадесет и седем на един. Преминаваме към Европейската служба за външна дейност. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се 2 за, против, въздържали се, отхвърля се Следователно освобождаваме от отговорност. Гласуваме за решението. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 21 на 6. Резолюцията е изменение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 12 за. 12 и 13 заедно всъщност. За, против. Нека електронно гласуваме. 12 и 13 изменение. Край на гласуването. Приемат се. 14. отпада, 15 отпада, 16 и 17 са идентични за против, въздържали се, приема се. 18 пада, 19 е техническо, 20 за. Извинете, по 12 и 13 изменение не ми стана много ясно. Извинете, че толкова късно вземам отношение. Ние одобрихме 12 и 13, но какво стана с 14 изменение? То отпадна, така ли? That's right. I'm sorry. 20. Hm. Ja. 20, ja. Amendment 20. Amendment 20. Добре, 20 изменения за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, Нека направим електронна проверка на 21. Мисля, че се приема, но не съм сигурна. 21. Край на гласуването. Приема се да. 22 за. Против. Нека проверим електронно. 22.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 против, въздържали се, приема се. 30 на две части. Първа част за Нека гласуваме електронно, защото не можах да видя първа част. Край на гласуването приема се. И втора част. Приема се. 31 за. Против. Мисля, че се отхвърля, но нека на бързичко да проверим изменение 31. Моля, гласувайте електронно. Започваме проверката.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 37 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Цялото решение е електронно гласуване. Всъщност не казва председателката извинявам се, че се разсеях. Самия списък за гласуване не е много издържан Държан. Първо гласуваме Афет 1 всъщност. Афет 1, но той е покрито. Афет 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Афет 3. 4 до 6. Заедно ги гласуваме. Афет 4 до 6 за, против, въздържали се, приемат се. 7 за, против, Нека да направим проверка на АФЕД 7. АФЕД 7. Проверка. Правим проверка на АФЕД 7. Край на гласуването. Приема се. 8 е покрито, 9 за, против, въздържали се, приема се 10 за, против. Правим електронна проверка на 10. Мисля, че се отхвърля. Край на гласуването. Приема се. Афет 11 за, против, въздържали се. Същото мнозинство приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 покрито, 14 също. Гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и пет на двама. Много добре. Преминаваме към Съден Европейския съюз. Първо изменение за против приема се. Второ изменение. Отлагане на освобождаването за против въздържали се. Отхвърля се. Кой е за отлагането, трябва да гласува с плюс. Моля електронно гласуване. Край на гласуването.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 електронно гласуване по седмо изменение. Край на гласуването. Приема се. Е, Госпожо председател, Получихме това от секретарията, но имам въпрос по това изменение. В крайна сметка се казва, че съдиите трябва да изброяват своите външни дейности на интернет страницата на <clears throat> Съда на Европейския съюз. Има става въпрос за външни дейности, които имат пряко действие върху упражняването на тяхната професия. Е, не знам от бюджетна гледна точка кое е важно или кое не. Някак си тук има разминаване. Трябва да се види точно какво би било въздействието, за да не бъдем изненадани. Да, всичко, което е, се извършва в работно време, а се счита като външна дейност. Всичко, което би бръкнал в джоба на дънакоплатеца. Когато говорим за външни дейности по време на работното време, можем да изменим устното изменение по този начин, че да се допълни други дейности или външни дейности в работно време. Можем да добавим в работно време. Ще добавя следното. Знаем, че в някои случаи е така, че да речем има пътувания с служебни автомобили и не е, е ясно дали тези пътувания с служебни автомобили са били, да речем, а, свързани с прибиране от дома или нещо такова и дали а, тези пътувания са имали пряко въздействие върху а, бюджета, дали са, изпо, а, дали са използвани средства на съда на ЕС. Изменението трябва да бъде формулирано по такъв начин, че говорим за дейности, за външни дейности, които могат да имат въздействие върху бюджета, а може и да са извън работно време. Трябва, може да се напише в рамките на работното време, но да се добави, които имат въздействие върху ам, бюджета. Значи ще добавим през работно време и ам, с въздействие върху ам, европейския бюджет или да имат последици за европейския бюджет. Там Тамас Дойч има думата. Е, е, Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Аз съм за това да приемем едно добро предложение за това изменение, но сега се случва така, че започваме да изфабрикуваме някакви изменения по време на гласуването. Има срокове за внасяне на изменения, има срокове за внасяне на, на устните изменения, до кога могат да бъдат внасяни те, така че смятам, че трябва да се придържаме към правилата. Има изменение, всеки може да гласува по него, с за или против, или да се въздържи всеки може да представи своето устно изменение и ние държим дали да го приемем или не, но сега колективно да си създаваме или да си съставяме някакви устни изменения не е нормално, господин Маринеско. И преди час и половина имахме дискусия за това, че не искаме да да приемаме устно изменение в последния момент и в този случай става въпрос за точно същото. Очевидно е за какво става въпрос и за това няма нужда да започваме с това как трябва да пренапишем това изменение. Колегата Дайонг доста е объркващо това, което се случва. Да се е, провеждат някакви дискусии по време на гласуването, да се предоговарят и изменения, да се правят е, някакви фактологични изменения. Да, добре, но да не се е, правят пазаруци е, сега по време на гласуването. госпожа Ласендър. Да, в крайна сметка никой няма да гласува явно, но аз искам в протокола да се включи моя протест, който изразявам в момента. Господин Дойч също каза нещо по въпроса. Вторник внесох моите изменения. Четвъртък беше крайния срок. Аз чаках отговор от секретарята. Аз съм докладчик за сянка, както и господин Дойч и съм сигурна, че той е внесъл измененията си в четвъртък, а аз си внесох моите още във вторник. Нещо а, не функционира както трябва в секретарията и затова искам да а, включите моето а, възмущение в а, протокола. Изменението може, разбира се, да бъде до. А, усъвършенствано. По същество госпожа Гресле беше съгласна, както и други колеги. Тя прие, е, че това е един вид усъвършенстване е, на изменението. Господин Дойч си внесе измененията в четвъртък и неговите бяха приети, а аз моите си ги внесох два дни преди това и те не са включени. А, значи, тук говорим за един сериозен проблем. Ето, тук пише 19 март е датата, на която са внесени измененията. Аз също имам право изразя мнението си, както и госпожа Маковай. Кога, кога вие сте внесло измененията, това не е нещо, което трябва тук да обявявате на всеослушание по време на гласуването, председателката. Ако а, не ви е ясно, аз съм а, председател и председателствам заседанието. Разбирам, а, че има устно изменение, но ще гласуваме осмо изменение без устното изменение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви. Amendment number 9 in favor. Девето, за, против, въздържали се, приема се. Десето, за, против, въздържали се, приема се. Единайсто, за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто, за, против, да проверим 12-то изменение електронно гласуване. Check is, check is finished. Край на гласуването. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за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 22 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Край на гласуването. 26 на 2. Приема се. Сметната палата. Първо изменение. Отлагане на освобождаването. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуване по решението като цяло за електронно гласуване всъщност. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето за, от, трето отпада, четвърто за, против. Трябва да проверим. Моля, гласувайте по четвърто изменение. Четвърто. Check is over. Check is over. 19 in favor. 19 hmm. за, 9 против, 5 изменение за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 7 за, против. Да проверим. Седмо изменение. Check is over. Край на гласуването. Приема се. Осмо за. Против. Въздържали се. Приема се. Девето за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 22 отпада, 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, 24 електронно гласуване. Салва. Край на гласуването. Отхвърля се. 25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 Генералният секретар на Сметната плата е тук сред нас. Добре дошъл. И сега преминаваме към Европейски економически и социален комитет. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за от, отлагане на освобождаването за против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронно гласуване по решението. Everybody voted. Всички ли гласуваха? 24 на 4. Трето изменение за против въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за против въздържали се, приема се. Пето за против въздържали се. Трябва да проверим пето изменение, електронно гласуване. Мисля, че е прието изменението, но не съм сигурна. Отхвърля се. 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. Отпада. 7. Не. 6. Отпада. 7 е прието. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. 9 електронно гласуване. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето за. Против. Нека да проверим десето изменение. Мисля, че е прието. Край на гласуването. Приема се да, с ясно мнозинство.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 19-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 20-то изменение за, против. Трябва да проверим 20-то изменение. Der Check ist geschlossen. Край на гласуването. Приема се. И сега по цялата резолюция. Край на гласуването. Имате възможност да гласувате. Все още. Сега вече край на гласуването. 26 на 2. Благодаря. Преминаваме към а, Комитета на регионите. Второ изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 3. Отлагане на освобождаването. За, против, въздържали се, отхвърля се електронно гласуваме решението за освобождаване. Край на гласуването. Приема се. 22 срещу 6 гласа. Резолюцията. Изменение 1 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Може ли да проверим чрез гласуване с карта? Благодаря.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 Да, вижте, това, което много не разбирам, изменение 11 като че ли е ново, но 13 и 14, доколкото разбирам, се допълват взаимно, а не са противоречиви. Те всъщност добавят към изменението на господин Бълчитис. Не става дума за заместване на един параграф с друг – а за включването на нови елементи. Това трябва да се има предвид и да се намери техническата формула това да се отрази, а именно, че новите параграфи не заместват други, а допълват. Son todas nuevas y ich tue mir jetzt natürlich schwer, ich kann hier nicht die Voting List nochmal machen. Das ist der Bericht. За мен е трудно не мога да се ориентирам в списъка за гласуването. Докладчикът може ли да каже нещо? Колегата Чернецки. Колегата Чернецки. Какво е мнението на докладчика по този въпрос? Мадам Че, фо. Отпада, госпожо председател. Всъщност за. Das war's, ne? Und Für, for oder false? За или, отпада? For, for, for, т.е. за. We will vote on it. This... Гласуваме за. Така ли? Гласува... Т.е. гласуваме върху изменението. Добре. Изменение 14 се подлага на гласуване. За, против, въздържали се, приема се.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 23 на 4 гласа. Преминаваме към Европейския омбудсман. Изменение 1. За, против, въздържали се. Мнозинството е против отлагане. Значи гласуваме по самото решение за освобождаване. Начало на гласуването. Край на гласуването.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 а, 12-то изменение иска се проверка. Проверяваме чрез гласуване с карта. Електронна проверка на гласуването по изменение 12. Край на гласуването. 18 на 9 гласа. Приема се. Още едно крайно гласуване по проекта на резолюция като цяло. Край на гласуването. 25 на 1 глас. Благодаря ви. Стигаме до Европейския надзорен орган за защита на личните данни. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. По проекта на решение за освобождаване, моля да гласувате електронно. Край на гласуването. 25 на 2 гласа. Приема се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 Да, гласувано е положително. Окончателно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. 24 на 2 гласа. Така, приключваме електронното гласуване за днешния ден. kommen. Genau. Genau. Morgen, morgen um 9. Утре в 9 часа. Моля, утре ще продължим гласуването в 9 часа. Моля за вашето присъствие. Така стигаме до точка 52 от днешния дневен ред. Утре в 9 часа трябва да освободим от отговорност комисията, след това и парламента както и Европейския фонд за развитие. Колеги, Could you? We need. If you want to leave the room. Ако искате да напуснете залата, моля да го направите без да вдигате толкова шум. Entre-temps, j'ai une lettre à signer. Also, also wir haben jetzt eigentlich noch einen sehr wichtigen Tagesordnungspunkt. Все още ни остава много важна точка в дневния ред. И това е точка 52, посветена на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Докладчикът Михаел Тойрер ще представи доклада си. И ние, като комисия, е, занимаваща се с сферата на бюджета и контрола върху него, трябва да проявяваме изключителен интерес. Вижте, не се шегувам. Не можем тук да седим, да губим ценно време, в което сме ангажирали преводачи, за да се приказва по всевъзможни въпроси вътре в залата. Нека се съсредоточим, за да приключим разглеждането на точката. Искам да дам думата на докладчика но най-напред искам да поздравя представителя на Сметната палата. Тя ни даде много съществено становище. Ще дам думата и на вас, за да ни запознаете с него. Най-напред докладчик. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. След маратона с гласуването преминаваме към една много важна тема становище на нашата комисия, свързана с Фонда за стратегическите инвестиции. Това е една много политизирана тема. В проекто становището, което съм представил, съм отразил редица аспекти. Искам да благодаря на секретарията за окаженото съдействие при изготвянето на становището. Ние сме се концентрирали върху теми, които засягат Комисията по бюджетен контрол. Има някои възражения, свързани с предложението на комисията от страна на Сметната палата като а, нашата цел е да се гарантира стабилното и строго финансово управление на средствата, свързани с финансирането на проектите в бъдеще. Трябва да се подсили ролята на Сметната палата и да се даде възможност за парламентален контрол. Най-вече става въпрос за принципите, свързани с ефективното финансово управление, да има прозрачност, пропорционалност, да няма дискриминация. Това всичко е включено в съответните параграфи. Въпросът с вътрешния пазар също е засегнат, както и особените потребности на малките и средни предприятия. Всичко са теми, които трябва да бъдат засегнати. Важна е и темата за ролята на управителния съвет на ЕФСИ. Ние искаме ролята на финансовия контролен орган да бъде подсилена. Ние сме се позовали на препоръките на Сметната палата при изготвянето и на нашето становище. Има дискусия свързана с това до каква степен парламента ще изиграе своята роля. Има гласове, които казват, че бюджетния контрол трябва да се сведе само до публичните средства, да не се допуска намеса в самите проекти. Но а, с това становище аз пледирам за това парламента да може да запази своята роля, свързана с а, бюджетния контрол и да се работи по начина по който се работи в ЕИБ при подбора на проектите, това от една страна, но остави въпросът а, след това трябва да се е, гарантира минимално ниво на демократичен контрол. Така че по време на преговорите ние трябва да изиграме една много важна роля. Трябва да има минимален демократичен контрол, когато говорим за разходване на средства на дънокоплатеца. Това е нещо, което е много важно. Това е тема, като обсъдахме по отношение на ЕИБА и по отношение на механизма за стабилност. Трябва да се дадат повече възможност на комисия бюджетен контрол, повече от тези, които бяха предвидени. По отношение на механизма за стабилност проведохме дискусия с докладчиците в Сянка и ам, стигаме до заключението, че трябва да се предвиди една засилена роля както на Сметната плата, така и на нашата комисия. Благодаря ви. Това е много важно становище. Ако оставим някакви пробойни в FC, сега ще трябва да се сблъскваме с тях през следващите години. Господин Лазаров, Лазаров и да представи своето становище, преди да преминем към дискусията. Thank you, Madam Chair. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми членове на Европейския парламент. Европейската сметна палата помага на парламента и съвета в законодателната процедура, свързана с проекто регламента за ЕФСИ. Ние сме съставили становище, в което Предлагаме на вашето внимание като са законодатели множество проблеми, управление, законодателна рамка, отчетност, механизми за външен одит и контрол на публичните финанси. Първо, искам да поговоря за отчетността и външния одит. Европейската сметна палата – всъщност не иска някаква по-голяма роля по отношение на ЕФСИ, защото нашия мандат, съгласно договорите, е абсолютно ясен. Ние имаме право да извършваме одит на всякакви разходи от бюджета на Европейския съюз. Освен това, ние имаме право да извършваме одит на дейностите по Фонда за стратегически инвестиции. Вие може да кажете да, но това е част от глобалната инвестиция. Тогава нашият отговор би бил представете си, че имаме проект за 1 милиард. 80% се финансира от частен инвеститор, останалото от европейския бюджет – Въпросът е кои 200 милиона трябва да контролираме. Трудно могат да се отделят публичните от частните пари. За това ние получаваме правото да контролираме дейностите по ЕФСИ. Начинът по който е формулиран член 14 в регламента би могъл да доведе до объркване. Но дори и да не беше включен този член, това не значи, че Сметната палата няма право да извършва одити. Именно за това, за да бъде всичко ясно, ние съставихме становище, в което стъпваме върху договора. Европейската сметна палата не иска нищо повече или по-малко от записаното в договора. Чрез това становище ние предоставяме на законодателите цялата необходима информация. Това е информацията, от която ние ще се нуждаем при оценките си, след като ЕФСИ бъде задействам. Разбира се, ние трябва да знаем доколко ЕФСИ е постигнал политическите си цели, разполагаме ли с достатъчна информация, за да оценим изпълнението. Затова обръщаме внимание на съображението, което съдържа дерогация от финансовия регламент. Това е важно – Оказва се, че доста важни въпроси са предмет на споразумението между комисията и ЕИБ, а ние смятаме, че това са въпроси, по които трябва да се произнесе законодателят. Освен това, имайте предвид какво ще е въздействието от и е използването на публични средства, ако не се стигне до натрупването на гаранцията, която е предвидена. Ясно е, че има ограничение на разходите. Държавите членки, които участват в ЕФСИ, освен това, може би ще трябва да вземат заеми, което ще се отрази на тяхното публично задлъжняване. Благодаря ви, готов съм да отговоря на въпроси и да дам разяснения. Благодаря ви. Становището е много важно за нашата ресорна комисия. Благодаря ви и за вашето изказване. Бяхме притиснати от времето и не бяхме леко разколебани а, относно ЕФСИ. Защо 139 и 140 от финансовия регламент не се отнасят до ЕФСИ? И ако не се счита за финансов инструмент, за какво се счита тогава и от кога гаранционните инструменти не са финансови инструменти? не трябва да се дават погрешни сигнали. Благодаря и за изказването на Сметната палата, че по отношение на фонда може да се предвиди ограничаване на отговорността. За нас е много важно да имаме яснота Много е, е важно това становище за нас. Повтарям още веднъж. Много колеги искат да вземат думата. Колегата Савама първо. Благодаря, господин, госпожо председател. Благодаря на представителя на Сметната палата. Благодаря и на докладчика. Много е важно това досие наистина. Струва ми се, че член 14 от предложението на комисията е важно. Трябва да обърнем внимание обаче и на собственото си становище, член 2, член 5, изискването за използването на европейската гаранция, член 10 за докладването и отчетността. много сериозно обмислих темата, реших да внеса няколко изменения заедно с госпожа Гресле. Така или иначе, наистина е важно да направим своя анализ и да решим в крайна сметка финансов инструмент ли е този фонд или не – защото от това решение зависят множество последващи решения, включително и за предложението на комисията. Но нека бъда кратък. Според мен, нашата комисия трябва да излезе с категорично становище, което да се вземе предвид от водещата комисия – ние трябва да можем да контролираме изразходването на средства. И наистина, както бе посочено, трудно могат да се отделят едни средства от други видове средства. Госпожа Яла Сендер. Благодаря. На първо място Нека кажа, че за всички нас е много важно да работим по инструменти, не само този, има и други, които не са толкова видими, но те също са част от плана Юнкер и целта е да се излезе от тази апатия на еврозоната да влязат продуктивни инвестиции, така да се съживи економиката. Вярно е обаче, че се работи твърде бързо. Освен това, методът е междуправителствен и по този начин някакси се заобикаля парламента, което не става за първи път. Напротив, виждаме, че междуправителствения метод по принцип има за цел да изключи парламента. Но господин Тойрер е прав, наистина трябва да се засили ролята на парламента. Самата аз съм докладчик в частта транспортни инфраструктури. И в тази комисия, и в ИТРЕ, и в бюджетната комисия Принципно стремежът е да възстановим контрола над управлението на ЕФСИ, този инструмент на Юнкер. И да се върнем към ежегодната бюджетна процедура – Разбира се, нито господин Юнкер, нито държавите членки биха били много доволни, но това е един от начините да бъдем сигурни, че знаем какво точно става и това наистина не е бюджет, това е гаранция, но така или иначе бюджетната процедура трябва да се включи. На второ място господин Лазарао е абсолютно прав и аз му благодаря за извършената работа. Ние наистина трябва да се възползваме от това, което вече е натрупано като капацитет в банковото управление на Европейския съюз. Трябва да се възползваме и от опита на Сметната палата да контролираме повече, да можем да даваме своите становища по развитието на механизма. Така или иначе, това е финансов инструмент. Но аз се надявам, че няма да бъде толкова използван. По-скоро това ще бъде лост, чрез който да се привлекат други средства и чрез публичното да се привлече частното инвестиране. Нещо, което ще помогне на европейския бюджет. Това е капацитета на FC. Капацитета на умножението и тук се надяваме да се включи не само ЕИБ, а и други инвеститори. Разбира се, ние не искаме да сведем ЕФС единствено до финансов инструмент. Трябва да се има предвид, че и ние и Сметната палата разполагаме с методиката за упражняване на контрол, така както го правим с европейския бюджет – също време, но не бива да отнемаме от привлекателността на FC. FC е един лост, FC разчита на умножителния ефект и е, е и Б също обясниха, че не става дума за обичайния финансов инструмент, че при този Европейски фонд за стратегически инвестиции има и някои други нюанси защото е важно и Сметната палата да има предвид какво може да извърши този инструмент. Не само финансово, а изобщо за растежа и за увеличаването на европейския и националните БВП. Затова и ние трябва да подпомогнем си чрез обичайната бюджетна процедура. Sì, eh, la ringrazio Presidente, ringrazio il relatore, mi scuso per non aver potuto... Колегата Вали, благодаря ви. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Съжалявам, че не присъствах на заседанието на докладчиците в Сянка в Страсбург, но бях докладчик в Сянка и в Екон нямаше как да присъствам на двете места. Нашето становище е насочено срещу измамите, то защитава прозрачността. Трябва да внимаваме обаче, този вид инвестиции могат да бъдат добри, но те са и рискови за дънакоплатеца. Да предвиждаме гаранции, но за едни много рискови начинания. Можем ли да бъдем сигурни, че ще има възвръщаемост за публичната хазна, че ще има възвръщаемост за данакоплатеца? Ние трябва да намерим най-добрия начин за подбор на проекти. Не ни се иска да става всичко с връзки и отново да се стига до някои от конфузните ситуации в миналото. Както каза и колегата Аяла Сендер, става дума за много пари. Това са 316 милиарда, 3 години. Между всички държави членки може да направите сами едно бързо изчисление – Не знам доколко от това ще се съживи европейската економика. Анализирах различните изменения, по-конкретно въпроса и за организираната престъпност, нещо, което не се споменава, но е интересно и ще го обсъдя с докладчика. И Да дам думата на комисията. Имам два въпроса свързан един е с праговете, другия е с бюджетния контрол. Какви средства очаквате да постъпят във фонда от ЕИБ? ЕИБ се финансира чрез Европейската централна банка от части всъщност, т.е. ЕЦП може да купува до определен обем акции от Е и Б. Има средства, които са предвидени за фонда и ме интересува какво е нивото на тези средства. Европейската централна банка имам предвид – Какви средства очаквате от ЕЦБ, с които да се финансира ЕФСИ? И сега, на кого да дам думата от вас? Господин Граф. Благодаря, госпожо председател. Искам да подчертая, че службите на комисията са започнали анализа на близо 1400-те е изменения внесени по проекта на доклад за ЕСИ. Естествено, анализираме и проектите на становищата, които са или ще бъдат представени от седемте свързани комисии, включително становището на Комисията по бюджетен контрол, което днес изложи пред нас господин Тойрер. Комисията ще анализира и ценния принос на Сметната палата отразен в нейното становище във връзка с регламента за ЕФСИ. Господин Лазару ни запозна с това становище днес. Ние извършваме този анализ в момента, поради което все още е рано да се отговори подробно на големия брой повдигнати въпроси. На този етап обаче искам да припомня, че проектът на комисията е строго съобразен с нормите на договора, които се прилагат към този случай и те се отнасят до отговорността за изпълнението на бюджета, както и до правата за извършване на одити. Що се отнася до гаранционния фонд, тук наистина сме изправени пред бюджетен инструмент, за който следователно се отнася финансовият регламент. И от тук не се предвижда изключение за този фонд. По отношение на ЕСИ ние предлагаме система за отчитане и търсене на отговорност, като се гарантира внасенето на навременна информация както в съвета, така и в Европейския парламент. В този смисъл, естествено, ние сме открити да обсъждаме изменения, които биха уверили с законодателите, че наистина ще получават такава информация. Затова е много важно да се вслушаме в изразените от вас опасения, да ги анализираме и да преценим как да им реагираме. Сега по конкретните въпроси, госпожо председател, за финансовото участие на Европейската централна банка не мога да отговоря в момент. Зная, че има идеи в този смисъл, но не мога да ви кажа точно каква сума ще бъде насочена през Европейската Централна банка. Благодаря ви. Благодаря ви, но трябва да кажа, че аз съм малко бавна и ми се ще да разбера как да тълкувам съображение 300. Neither the EU guarantee to the EIB nor the guarantee fund are financial instruments within the meaning of... Значи гаранционния фонд е, не са и някои други а, е, инструменти не са финансови инструменти по смисъла на регламент. Egal in welchen Teilen es sich handelt und das ist für mich wirklich ein Problem. За мен представлява известен е, проблем тълкуването, защото вие казахте точно обратното и е, не можах да разбера Нека ми обясни, да ми обясните още веднъж кога ще получим отговор за това какви ще са средствата от страна на ЕЦБ, какво ще е нивото на съфинансирането. Искам да знам а, как, какви ще са средствата, които ще бъдат предоставени от данакоплатците на ЕФСИ, било то пряко или косвено? Благодаря ви за отговора. Um, Благодаря, госпожо председател. Ако погледнете точка 30, казах, че гаранционният фонд е бюджетен инструмент и следователно за него се отнася финансовият регламент. По отношение на точка 30 от преамбюла, там се визират финансови инструменти. Става дума за нещо обхванато от е, финансовия регламент, защото средствата отпуснати от бюджета се използват за, бюджетни, за гаранционния фонд и следователно финансовият регламент се прилага. Доколкото чувам от колегите, обаче не се вижда, предвижда участие на Европейската Централна банка. Така че е, трябва ясно да заявим, нейното участие се изключва. Äh, Благодаря, госпожо председател. С помощта на вашите въпроси бяха засегнати важни въпроси аспекти, които трябва да бъдат изяснени. Затова искам да, да уточня въпроса към комисията. Господин Грапа, ако съм ви разбрал правилно, ам, по тълкованието на комисията се ам, говори за следното. Говорим за тези гаранционни инструменти като инструменти за споделяне на риска и те са предмет на финансовия регламент. Обаче в е, проекто текста на Европейската комисия е, става ясно, че ЕФСИ ще се третира по друг начин от другите инструменти по отношение на споделянето на риска. Може ли да има правно становище, което да посочва в какво се крият разликите? кое е различното в ЕФСИ, що се отнася до споделянето на риска в сравнение с други инструменти. Ако тук не говорим за класическо споделяне на риска, което е заложено в финансовия регламент, то риска трябва да е по-нисък, отколкото по отношение на други инструменти за споделяне на риска. Но аз като економист разбирам ЕФСИ по такъв начин, че там не говорим за по-нисък риск, ами за риск, който е еквивалентен или дори по-висок. И не може да има а, по слабо регулиране, напротив, трябва да има по-строго регулиране, по-строг контрол, но ако вие не може тук да изясните този въпрос, добре е, е да се погрижите за изготвянето на правно становище, по тази тема и ние да се запознаем с него, защото не смятам, че комисията може да изготвя предложение без, извърш... без извършена оценка от правно или економическо естество. Благодаря ви. <coughs> Thank you, Mrs. Chair, and thank you for the question. Благодаря. Благодаря за въпроса ви, господин Тойрер. Разбира се, всички тези въпроси са предмет на анализ от страна на Европейската комисия, но не съм запознат с детайлите. Това, което ми бе казано, е, че комисията и нейните служби задълбочено ще анализира всички въпроси, които са повдигнати и вие ще получите в тази връзка информация за действията, които ще предприемем. Трябва да е, се свържа с колегите в различните служби на комисията, за да получите възможно най-скоро отговор на поставените от вас въпроси. Изненадана съм, честно казано, защото в съображение 300 се посочва, че финансовия регламент не е, въжи. И за това не разбирам това, което каза ГД бюджет, но тук в съображението се посочва, че не въжи. Значи не въжи. Въпросът е много а, сериозен, защото в а, член 139 и 140 се говори за ам, поемането на отговорност и ограничаването на тази отговорност. Ако съображение 3 се запази в сегашния си вид и не въжат разпоредбите от финансовия регламент, може да се е, стигне до фатален край, защото няма заложен горен прак – този въпрос остана не, е, без отговор. Е, защо? Ако финансовия регламент въжи, но това, което е спорното, е друго, е, че не може да няма горен прак на поемането на отговорност. И ам, по отношение на ЕФСИ, когато е в рамките на Е и Б, Ам, говорим отново за рискове. По положителните рискове ще а, бъдат поети едва не от ЕИБ, а, а големите отрицателните рискове, негативните рискове ще бъдат поети от дънакоплатците. ЕИБ има право да се финансира чрез ЕЦБ, e около 17% или нещо такова. Този дял е а, внушителен но няма и ограничения в времето, което да се предвижда. Говорим а, за а, финансиране, а, пряко или косвено, от средства на данакоплаците и ще ни се да имаме нещо черно на бяло, да имаме нещо на хартия и да разполагаме съответните данни. Моля, колегите има думата. Айнес. Sí, bueno, yo quería proponer que si no... Това, което исках да кажа е следното. Ако ще говорим, така е добре да има представител на Европейската инвестиционна банка. Това е важно. Например, в Комисията по транспорта и в ИТРЕ имахме представител на ИБ и те казаха, че има лимит, например 1 милиард и не може да се отиде по-далеч. Поне така го обясниха и беше много ясно, така че със сигурност има граница. Граница за ЕФСИ като механизъм. А, иначе не се каза, че ЕЦБ дава пари на ЕИБ. Така или иначе ЕЦБ предоставя средства и на Deutsche Bank, и на Испанската национална банка. Не става дума за нещо специално, ако говорим за отношенията между ЕЦБ и ЕИБ. Става дума за банка с друг тип гаранция. А така или иначе Е и Б в случая поема по-голям риск. И е ясно, че дори и да има по-голям риск, проектите пък са по-привлекателни, така поне ни беше обяснено – стана дума за това, кои проекти и инфраструктури са привлекателни. Разбира се, ако са привлекателни, то е защото обикновено са доходоносни, защото знаем, че има и други инфраструктурни проекти, които не са толкова интересни за инвеститорите но е хубаво наистина Е и Б да дойде и да обясни, защото, доколкото знам, в момента те наистина работят по всички изисквания. А за ролята на ЕЦБ това също трябва да се уточни с оглед на това, което чух днес. И да се види какъв е рискът, защото гаранция или не, какво става, ако има загуба. Опват се. Thank you very much. I can only repeat... Кой ще се пожертва? Ами благодаря. Мога само да повторя, че ще получите отговор на своите въпроси в писмена форма. Всичко, което не получи отговор днес, ще получи такъв отговор максимално бързо. По отношение на съображение 30, посочено е, че гаранциите на Европейския съюз, включително за гаранционния е, фонд, не са финансови инструменти по смисъл на регламента, но те са инструменти по смисъл на европейския бюджет, а регламентът се отнася за тях следователно. Те обаче не са финансови инструменти по смисъла на финансовия регламент. Also, wir haben ja ab und zu die от време на време водим такива дискусии. Надяваме се, че ще получим писмени разяснения от ваша страна, за да а, сме наясно с всички теми, които ни интересуват. Докладчик има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин граф от комисията за това, че той каза, а, че комисията не смята, че гаранциите за ЕФСИ са финансов инструмент. Очакваме от комисията подробно а, правно определение, правна дефиниция, защо е така. Когато говорим за финансов инструмент, той аналогично трябва да бъде третиран по еднакъв начин, но имаме нужда от обосновка от комисията, защото тук се предвижда друг подход, друго третиране. Не ни а, стига това обяснение, че това става въпрос за политически въпрос. Не, ние искаме да има правна обосновка, стабилни аргументи защо е така. Ако това е само едно политическо решение, мога да кажа, че като докладчик аз ще пленир, пледирам за това да не го приемем. Благодаря ви. Председателя. Да, когато погледнем FC, е, виждаме, че това е финансов инструмент. Колега Ласо, това е финансов инструмент е или не? Thank you, madam chair. Благодаря, госпожо председател. Становището казваме, че не е ясно. Не бих желал да заемам позиция сега по въпроса дали е или не е финансов инструмент. Нашето становище е насочено към определен кръг въпроси, включително това, че от проекта на регламент е, не само се вижда, а и става ясно, че ЕСИ. Е, не се подчинява на разпоредбите на финансовия регламент. И това, което посочваме, е, че не е ясно доколко тези правила, т.е. собствените правила на Европейската инвестиционна банка, ще допълнят фундаменталните принципи на финансовия регламент, като добро управление, прозрачност, е, равенство, забрана за изкривяване, конкуренция и прочие крайна сметка неизбежно е част от гаранцията на Европейския съюз да бъде изгубена. Нека просто всички се надяваме това да е малка, а не голяма част. Но въпросът не е в това. Въпросът е, че всички трябва да бъдем в състояние, особено комисията, да знаем дали за европейската економика е била изгубена определена част от бюджета. Това е важно и за законодателя. Също така важно е да се знае какво е било постигнато, дали европейската економика много повече е спечелила от изгубеното. За да се отговори на тези въпроси, Принципите, предписани от финансовия регламент, трябва да въжат, да се отнасят и за ЕФСИ. И тогава трябва да се извърши одит последващ, експост, за да можем да дадем солидно становище, обосновано с доказателства, с което да бъде запознат и вашият парламент и съветът. И да се види какво е постигнато чрез ЕФСИ в сравнение с инвестициите, които са вложени. Благодаря. В становището ви се посочва, че е, не сте наясно защо не се счита за финансов инструмент. Точно така и ние сме на това мнение. С е, нетърпение очакваме какво ще е тълкуването от страна на комисията. Ако няма други, които искат да вземат думата, ще кажа, че утре в 12 е срокът за внасянето на измененията. Дебатът ще го водим и за напред. Ще видим как можем да включим в нашия график и обсъждане на темата с представител на ЕБ, както беше предложен госпожа Ела Сендър. Благодаря, закривам заседанието. Утре в 9 ще се видим отново, когато ще гласуваме за, Европейския, за Европейската комисия, Европейския парламент. Председателката, благодаря любезно и на преводачите. Благодаря ви.